Diamo inizio. George. Bene, buonasera a tutti, diamo inizio alla commissione. Innanzitutto approvando l'ordine. Добър ден. Започваме заседанието, чиято първа точка е приемане на дневния ред. Ако няма предложения за изменения, го приемаме. Втора точка. Одобрение на протокола от заседанието от 27 март ако няма бележки до края на заседанието и те ще бъдат сметнати за одобрени. Трета точка. Съобщения на председателя. Колеги, бих искал да ви припомня следното. Каня ви за участие в дебата за перспективите за опазване на културното наследство, организирано от Елизабет Йегер в 6.30, именно тук в тази зала, след завършване на нашето заседание. Днешното ни заседание се предава в реално време по интернет. Четвърта точка – Поздравявам с добре дошъл комисар Джон Дали, отговаря за здравеопазването и защитата на потребителите. Благодарим за посещението ви, господин комисар. Има много инициативи, като са свързани с хуманното отношение към животните и именно това е прешният ни дебат. Първо ще ви дам думата на вас, господин комисар и след това ще дам думата на колегите, първо на координаторите на политическите партии и след това на всички останали желаещи. Заповядай, Джон. Господин председател, уважаеми членове на комисията, много се радвам, че имам възможност да Говоря пред вашата комисия в този трети структуриран диалог в рамките на моя мандат в качеството си на комисар, който отговаря за здравеопазването и политика за потребителите. Искам да използвам тази възможност да говоря пред вас по въпроси, които представляват интерес в вашата комисия. Особено настоящата дискусия мисля, че е важна, като се има предвид какво предстои от тук нататък. Надявам се, че ще имаме достатъчно възможност да обсъждаме е, въпросите, които представляват интерес за комисията по време на задаването на въпроси. Ще започна като кажа, че има много въпроси, които а, е, представляват интерес в сферата на хумана, хуманното отношение към животните. В рамките на Европейската стратегия за защита на а, е, животните и хуманното отношение към тях, за периода 2012-2015, приветствам възможността да получим подкрепа и информация от парламента и очаквам с нетърпение заключенията в доклада, изготвен от господин Полсен. Позволете да спомена, че ние наистина разбираме колко е важно да се прилагат и налагат правилата, свързани с хуманното отношение към животните. И Позволете да кажа, че наистина е много важно да се мисли за налагането на правилата, преди да се мисли за следващи крачки. Разбира се, комисията прекрасно съзнава възможностите по този начин да се увеличат разходите за производителите, които са следствие от наложените стандарти. разбирам, че и в комисията и навсякъде, където се обсъждат тези въпроси, става въпрос за проблематика свързана с на превозването, транспорта, млечните крави, зайците, домашните любимци. Трябва да има един общ подход, който се насочва към общите механизми, които, които се отнасят до всички животни и разбира се в контекста на економическата рентабилност. Като цяло, проектите, по които работим, са проекти, за които комисията вече е поискала предложение. Аз разбира се, като комисар, ще вземам винаги предвид желанията на парламента, като се опитвам да налагам принципите на субсидиарност и пропорционалност. По въпроса за транспорта и хуманното отношение на животните. Налага се 8-часовото ограничение за периода на пътуване за животните, които са на път към кланицата. Всичко това са причини, които ни налагат да се вземем по-сериозно с този въпрос. Зная, че в рамките на Европейския съюз а, има традиции в селското стопанство и а, технологиите, които са свързани с а, произвеждането на месо и местни продукти с високо качество. Необходимо е да отговорим на строгите економически изисквания, свързани с броя и географските, географското разположение на кланиците. Резултатът от дългите разстояния означава, че в 60 до 70% от случаите се налага транспортът да надвишава, времето за транспорт да надвишава 8 часа. Бълшинството от а, държавите членки а, вече са създали а, своята схема от кланиците. Нека да кажем, че сега не е, е периода, да се, не е времето, в което да се предлагат промени е, за схемата на транспортиране на животните. И ние не планираме това. In focusing on how we can ние просто насочваме вниманието към подобряване на изпълнението. Искаме да помислим по какъв начин да използваме съвременните технологии за подобряване на контрола върху движението на животните. Прилагане на директивата за защита на прасетата. По същата тема, а именно изпълнение, позволете да спомена директивата за защита на прасетата. Там има риск от е, повтаряне на ситуацията с директивата за кокошките носачки. Беше наложено, наложена забрана за клетките от страна на съвета през 2001 година с преходен период от 12 години, за да се даде възможност за плавен преход към новите системи. От информацията, която получавам от държавите членки, се оказва, че само 16 от тях са успели да постигнат пълно съответствие до края на предложения период, а именно 1 януари 2013. Позицията на комисията е ясна. Пълно изпълнение на директивата до, в рамките на предложения срок. А, така че, както казах ясно и пред съвета, най-късно до 26 април. Комисията няма да се поколебае да започне процедура по наказание за нарушителите в случай на неизпълнение. Що се отнася до животновътството, приветствам реакцията на парламента по отношение предложението на комисията за първи път на доброволна основа въвеждането на електронна идентификационна система за едрия рогат добиток. добитък. Предложението цели не подобряването на стандартите за безопасност на храните или здраве на животните, но най-вече за улеснение на фермерите и всички заинтересовани лица. техническото законодателство цели свободна търговия с животни и генетичен материал. След приемането, <coughs> приемането на Лисабонския договор. Това представлява един прекрасен момент и възможност 11-те вертикални текста да бъдат обединени в един опростен регламент. Предложението цели да бъдат приети още това лято по-добри стандарти за отглеждането и производството на животни с добри генетични показатели, е, опазване на генетичното биоразнообразие и производството на висококачествени продукти. Е, идеята на комисията е, да се приемат пък да се приеме пакет от 4 предложения, който се състои от законодателство, свързано с здравето на животните и растенията, цели модернизация на нашето законодателство в това отношение. Позволете ми да се спра накратко на всички тях. Закон за здравето на, животно, на животните. Предложението за нов закон в това отношение цели практиката. А, превенцията е по-добре от лечението, да се превърне в принцип. По този начин економическите загуби а, ще се намалят, а това са загуби, които са в резултат на епидемия по животните. Подготвителната работа е свързана с ангажимент на всички заинтересовани страни в рамките на Европейския съюз. Целта на предложението за нов закон за здравето на растенията цели по-добра защита на Европейския съюз срещу новите болести по растения, модернизиране на, и модернизиране на настоящите режими. Глобализацията, промяната в климата, са все заплахи за европейските растения, природа, а и реколтата от тях. Новото законодателство ще за засили изпълнението на стратегията за биоразнообразието и а, чуждите инвазивни а, видове, които като че ли а, се увеличават. Производство на репродуктивен материал от растения. Заедно с съществуващите законодат... законодателни инструменти се създава и ново законодателство от 12 <coughs> ново законодателство, чиято цел е упростяване и хармонизиране на 12-те съществуващи директиви и създаването на един законодателен инструмент с цел намаляване на разходите и административните тежести при тяхното изпълнение. По новото законодателство ще има различни възможности за регистрация и приемане на различни мерки по отношение на таксите за проверки, инспекции, контрол за остатъците от е, ветеринарни медикаменти е, и налагането на контролни механизми. По този начин всички промени, които са необходими, ще съпътстват е, основния принцип за здраве на животните, на растенията и преглед на семената. По същия начин пакета за хигиената, който е в сила от 2006 година, ще доведе до предложения отново след лятото, които отговарят на основните принципи на оценка. Предложението на този пакет цели да се обединят всички съществуващи закони, свързани с хигиенните норми и изискванията на Лисабонския договор. Важна инициатива, свързана с генно модифицираните организми, е да се даде възможност на държавите членки да имат право на решение дали да позволят или да не позволят използването на ГМО на своята територия. Предложението се прави в един решаващ период и много се надявам, че ще има политическо споразумение в съвета през юни съвета по околна среда. Надявам се, че ще продължим да работим в дух на добро конструктивно сътрудничество и ще стигнем до положителни резултати по време на заседанието на съвета. А сега да се обърнем към друг документ, който се оказа твърде труден през последните години. Уважаеми членове на комисията, става въпрос за предложението за нови храни и клонирането се оказа най-спорният въпрос. Както знаете, комисията сега се занимава с въпроса за клонирането отделно от останалите теми за новите хранителни продукти и досието би трябвало да бъде обект на отделно предложение до началото на 2013. Разчитам на вашата подкрепа за приемането на двете предстоящи предложения. Надявам се предложенията да бъдат приети през следващата година, тъй като искрено вярвам, че вие играете изключително важна роля при осигуряване работата на институциите, така, щото основната им цел наистина да бъде в полза на потребителите. Именно за това Нашето сътрудничество ще осигури по-добър живот за нашите граждани. А сега с нетърпение очаквам да чуя вижданията на членовете на комисията и да отговоря на въпросите, които бихте ми задали. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. И сега минаваме към първия кръг изказвания. На първо място координаторите ще получат думата. Има един безкрайен списък така че моля да внимавате във времето. Албер Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Отново повтарям благодарността си този път от името на моята политическа група е НП. Благодаря ви изрично за чудесното взаимодействие с нашата комисия. Винаги, когато се обръщам към вас с въпрос или запитване, вие отговаряте бързо и в срок. Затова искам специално да го подчертая, да не бяха всички като вас. Ето за това съм толкова доволен от това, че днес сте сред нас и ще можем да имаме възможност за личен дебат. Някои от въпросите ще повдигна аз, други сигурно ще повдигнат колегите. Моят е, въпрос е свързан с, с спецификата на Бавария в Германия. Там има много водоеми, малки водоеми, езерца, вирчета, където се отглеждат сладководни риби, шарани, по-точно. И има един проблем, свързан с вирусно заболяване по шараните. Много от тези рибарници може би ще се наложи да се затворят. Затова ви моля да отидете, ако е възможно, лично в региона и да проучите то, това вирусно заболяване, което за момента не се предава на хората. Това е ясно и известно на учените. Няма обаче и начин за борба с тази болест. Затова трябва да изнамерим начин за изкореняване на заразата или нейния източник, за да може тези рибарници да продължат да действат, а да не трябва да се затворят. Непрекъснато и непрекъснато се затварят такива развъдници, даже някои кланици, заради европейските разпоредби. За това трябва да се намери някакъв начин, поне малките кланици да оцелеят по някакъв начин, защото в противен случай ще трябва да бъдат пренасени животните към по-големите кланици и това ще увеличи транспортът. А самият лично изпитах на собствен гръб ситуация, в която трябваше да се затворят до крак всички кланици в един определен регион. Имам спомени и не искам отново да ги преживея. Моля за някаква намеса от ваша страна, за да се за поддържат малките разстояния транспортиране на животни. Благодаря. Писа ла парола, пой Джордж Лайн. Луиш сега има думата, след това Джордж Лайон. Е, a exposição que acabou de fazer sobre as prioridades. Много благодаря, господин комисар. В връзка с приоритетите, които изредихте като водещи за комисията, са същите като и нашите. Сега по въпроса за предложенията. Определено сме заинтригувани от съдържанието им, специално, по-специално свързаните с фитосанитарното законодателство. Знаем, че заплахите, които тегнат над Европа, са изключително обезпокоителни. Това ни води до мисълта, че най-вероятно ще загубим конкурентно способност. Господин комисар, най-вероятно сега няма да можете да ни разкажете по-много за съдържанието на тези предложения, но аз ви подчертавам, че Имаме интерес от възможно най-бързото развитие на този въпрос. Искам сега да ви задам някои въпроси, които вие не повдигнахте в изказването си. Транс трансгенните остатъци в някои хранителни продукти. Има и разполагаме с информация от вносители според която няма начин да се прави разлика между остатъците в хранителни продукти, предназначени за човешка и други за животинска употреба. След като са внесени продуктите, няма как вече да се установи тяхното трансгенно съдържание. Дали може да отговорите на въпроса дали това ви занимава и дали имате намерение да се занимаете с този въпрос? Това ми е първи въпрос. Вторият по въпроса за разновидностите тютюн, които се произвеждат в Европа. Тютюнът не е полезен за здравето. Господин комисар, има ли намерение комисията да преработи директивата за тютюновите изделия? И накрая, господин комисар, имам няколко въпроса, които някой друг път ще ви задам, за, за това сега остават само тези два въпроса, които формулирах. Благодаря. Джордж Лайон, е благодаря, Луис. Джордж Лайон. Позволете и аз искрено да приветствам с добре дошъл комисаря и да го поздравя за прекрасните работни взаимоотношения с нашата комисия. Наистина това е много важно и ние го оценяваме. Позволете да засегна някои от въпросите, които засегнахте в своето изложение и да поискам известно разяснение. Първо въпросът за стратегията за хуманно отношение към животните. Транспортът е нещо много важно. Трябва законите да се прилагат както трябва, така че законодателството за хуманно отношение към животните да се прилага в рамките на целия Европейски съюз. По отношение на лимитите, много искрено подкрепям вашето виждане, че трябва да се налага законодателството за ОСП в рамките на целия съюз. В Ирландия е много трудно да се транспортират животните до пазарите или до кланиците, ако се спазват тези изисквания. Ние трябва да спазваме изискванията на науката и там, където няма научни основания, да не пом... налагаме нови изисквания. По отношение на директивата за прасетата, с която трябва да се постигне изпълнение до края на годината. Какво ще стане с държавите членки, които не са постигнали съответствие? Те насъд ли ще трябва да отидат? защото заплахата за съдебни дела, от които вие ще водите при неизпълнение, ще ускори процеса на изпълнение. Така че исках да ви попитам какви мерки бихте предприели по отношение на европейските а, търговци на дребно, за да се спазват стандартите, а, които а, трябва да бъдат спазени до изтичане на сроковете. Може ли да ни кажете какви са резултатите, които очаквате от съответно взетите мерки? До кога смятате, че всички държави членки ще бъдат в изпълнение? И накрая вие споменахте, че ще се опитате да постигнете политическа подкрепа за отглеждането на ГМО. Какви са сроковете в който очаквате тези а, правни актове да бъдат съответно прияти и изпълнявани. И накрая, какви са сроковете, в които смятате, че ще могат да бъдат представени законодателните предложения? Кога ще дойде в парламента това законодателство? Дали ще стане преди края на настоящия мандат, който е през 2014? Благодаря. Grazie George. Jim Nicholson, poi Джим Никълсън има думата. Нека и аз да приветствам комисаря, господин председател. Съвсем ясно ни обяснихте какви промени предстоят и по какво работите. И тук съм напълно съгласен с Джордж Лайен, който а, се безпокои, че ограничението за 8 часа пътуване е без каквито и да било нужни основания. Това ще попречи на по-далечно разположените ферми, а пък на практика от нужна гледна точка няма доказателства а, за необходимостта от това ограничение. Знаем, че има 16 държави членки, които все още не са привели нещата в съответствие по отношение на свинете, например. И тук трябва да подчертаем, че става дума за хуманното отношение към животните. Ние настояваме животните, които се използват за нашата храна, да бъдат третирани по-добре. За това гласуват нашите гласоподаватели. Е, не е нормално след това да, обвин... да, се... да бъдем обвинявани, е, че приемаме законодателство, което да го приложи. Е, напротив, е, точно е, това е въпросът. Не ни трябва повече законодателство. Трябва ни трябват ни законодателните актове, които да могат да бъдат приложени. Особено сега, когато се затягат коланите и става все по-трудно да се погрижим, че всички стандарти ще се спазват. По отношение на въпроса, повдигнат от колегата Копола Сантос, става дума за зърно от е, генетично модифициран происход, което се внася в, Ротен, в Роттердам. Трябва да се погрижим а, да се вземе предвид, е, че просто това зърно няма да бъде доставено в Европа вместо да спазват нашите стандарти, ще го продават другаде. Така че а, по някой път си правим твърде лоши услуги. Вкарваме си автор гол. Благодаря много, господин комисар. Много се радвам, че сте тук сред нас. Във връзка с казаното от Джим Никълсън. Планираното премахване на нулевата толерантност на точките на вход в Европейския съюз. Доста безпокоително е това. Как точно ще се действа по отношение на генетично модифицираните стоки? Ще се окаже, че влизат в Европейския съюз продукти, които не са авторизирани. Общественият дебат по тази тема е много разгорещен. Ще ни даде ли малко повече информация? Кога ще започне да действа планът? От, от кой ден? Също така е важно да се повдигне въпроса и за нулевата толерантност по отношение на семената, т.е. репродуктивни материал за растенията. Може да се очаква много голяма съпротива от хората. Може да има големи кампании против тези семена. Казахте, че очаквате също така да се вземе решение по въпроса за евентуални промени на правото, свързано с генетично модифицираните организми. Датското предложение обаче по никакъв начин не отговаря на широкото мнозинство в парламента. Парламентът съвсем ясно защитава правилата за селско стопанство без генетично модифицирани организми. Датското председателство обаче не взема това предвид. И накрая, по новите храни. Казахте, че има ново предложение за клонирането. Изглежда този текст ще бъде отделен от текста за новите храни. По какъв начин ще се вземат предвид позициите на парламента? Мисля, че не можем да си позволим втори път да започваме процедура, която да не доведе до резултат. Това просто ще означава, че има специален режим за внос на потомци на такива модиф... клонирани животни. И накрая, по отношение на използването на антибиотици в селското стопанство. Не знам дали сте прочели едно немско изследване което установи, че при интензивното животновътство 90% от животните а, получават антибиотици два пъти годишно. Въпросът е, това не представлява ли злоупотреба, масова злоупотреба с антибиотици? Ще се вземат ли мерки по този въпрос? Тук става дума за нещо, което е по-скоро правило, отколкото изключение и а, ще отговорите ли на нашите въпроси, зададени преди няколко месеца в писмо, на които не сме получили отговори по този въпрос. И накрая, фитосанитарна защита. При новите сор сортове търсите сортове с по-голяма устойчивост на различни а, вредители. Проблемът е обаче, че в селското стопанство се губи многообразието. Не трябва ли да се съсредоточите по-скоро върху многообразието? Благодаря. След следващия оратор ще дам думата на комисаря. Позволете да започна с благодарност към вас, което ми е трудно обикновено да кажа за комисар. Нищо лично. От 27-те държави членки в Европейския съюз, само 16 спазват или ще успеят да спазят а, изискванията на а, регламента до поставените срокове. Въпросът ми е а, как, по какъв начин ще се отрази това върху производството и върху отрасъла. А, не се ли оказва така, че комисията чува само това, което и се иска да чува и по този начин печели време? А, не се ли оказва, че някои държави просто се правят, че спазват а, законодателството? И това не означава ли, че примерно Великобритания ще а, загуби от своите позиции? А, по отношение на свинското месо ще останат е, съществуващите тарифни бариери, които много лесно се нарушават. Тъй като в Европейския съюз е забранено да се отглеждат кокошки в кафези, в момента се внасят е, кокошки от Мексико, където такава забрана няма. Според мен е просто наличното законодателство трябва да се спазва и да се налага неговото спазване. Мартин току-що спомена, че някои видове изчезват. Мартин нищо не изчезва, но а, ние просто пазим в банки а, генетичен материал, защото никога не се знае кога ще ни потрябва. Благодаря. А, сега думата има координатора, а, думата има комисаря да отговори на координаторите, след което ще продължим с въпросите. Благодаря много. Ще се опитам да засегна всички въпроси, които бяха повдигнати от координаторите. Първо на господин Дес за херпеса по а, шараните в района, който вие споменахте това е едно заболяване, което в момента, с което в момента се занимаваме в контекста на здравето на животните. Така че по този въпрос се работи. А що се отнася до кланиците, които се закриват и това а, буди тревога, нека да ви отговоря следното. Колкото повече кланици се затварят, толкова по-далече трябва да се превозват животните. Но разбирам, че въпреки че Европа и европейските регламенти обикновенно понасят вината за тези последствия, има възможност за голяма гъвкавост в рамките на нашите регламенти. Мерките за хигиенни условия които трябва да спазват държавите членки, за съжаление не се спазват и не се използва възможността за гъвкаво отношение, което е заложено в самите регламенти. По-лесно е да се обвинява Европа за неприятните последствия. Нашата основна задача би трябвало да бъде да обясняваме, че парламента, съвета, комисията, които, органите, които създават законодателство, разбират изискванията, свързани с по-малките кланници. Напоследък присъствах с колегата Чолуш на една конференция за бавно хранене. И стопаните, примерно от австрийските алпи, казаха, че искат да продават продукцията на животните, които отглеждат. Така че има възможност за гъвкавост. Просто трябва да ги използваме. Разбира се, хигиената и а, здравето са нещо, с което не можем да правим компромис. Но регламентите се, предла... се прилагат според обстоятелствата. По отношение съдържанието на предложението. Не можем да навлизаме в подробности, защото тези предложения в момента се изготвят, прави се оценка на въздействието, но обещавам, че ще се срещна с всеки, който проявява интерес към което и да е конкретно предложение. Ще го обсъждаме преди то да бъде окончателно изготвено. Така вие можете да имате пряко въздействие преди ние да изготвим окончателния вариант. Може би не винаги ще сме на едно мнение, но ви обещавам, че както винаги с внимание ще приема вашите бележки. По генно модифицираните организми въпросът беше повдигнат от няколко оратори. И присъствието, въпроса за присъствието на ГМО. Променихме правилата за измерване измерването им. Това стана преди няколко месеца по повод внос на фураж за животни в Европа. С въпроса се занимаваме от няколко месеца и сега анализираме <laughs> последствията от този процес, от тези процедури. Като че ли нещата се развиват добре, нека да напомня обаче, че промяната в механизма на измерване беше одобрена и от съвета, и от парламента. Сега ние разглеждаме възможността, обмисляме възможността тези механизми за измерване да се използват и при храните. Като цяло ние сме толерантни по въпроса, но въпросът за новите механизми за измерване е ориентиран, ориентиран към практически те въпроси и последователността при изпълнението на тези замервания. Така че ще направим още една крачка напред и ще преминем от фуражите към използването на същите механизми при вноса на хранителни продукти. Тютюна. Да, предвиждаме промяна в директивата за тютюновите изделия. И така сега говоря с, като представител на темата здраве. А, знае се, че тютюнът е основният убиец в нашето съвременно общество. Нека да кажа обаче едно нещо, с което се надявам да ви успокоя. Един от въпросите, с който занимаваме, с ароматите и ароматизирането, но се надяваме да постигнем споразумение и подкрепа за характеризирането на ароматите. Европейският тютюн, който се надяваме, че ще бъде подобрен с цел по-добра конкурентна способност на пазара, няма да бъде засегнат. Ние в момента провеждаме оценка на въздействието. Това е един много мощен процес, в който се опитваме да обхванем всички въпроси, свързани с онова, което предстои да бъде прието. Но нашите предложения няма да засегнат а, селското стопанство, свързано а, с производството на тютюн, а, с изключение намаляване на консумацията му. Но за това вероятно няма възражение. По отношение, хуманното отношение към животните, на въпроса на господин Лайен – да, прав сте. Съгласен съм, трябва да се насочим върху спазване на законодателството. Да, разбира се, и научните основания. За това събрани са 1 милион подписи в подкрепа на ограничението за транспортиране на животни в рамките на 8 часа. Разбирам, че има тревоги, разбирам, че има и злоупотреби. Знае обаче, че трябва да обединим усилията си, за да се борим срещу тези злоупотреби. Както казах и в изложението си, това, което ме занимава в момента е да насочим усилията си към най-успешно налагане на изискванията за транспорта. С съвременните технологии можем да осигурим спазването на, на регламента. Например, в момента на iPod-а си мога да проследа всеки един полет в европейското въздушно пространство. Наистина. Действително, технологиите ни дават възможност да проследим всякакви транспортни средства, които в момента се движат. Така че ако някой нарушава системата, той много лесно може да бъде заловен. Решението, нека да подчерта още веднъж, няма да може да дойде само от нас, парламента и комисията. То трябва да се радва и на подкрепата на държавите членки. Е, една централизирана система на контрол не е достатъчна, защото тук става дума и за трансгранични въпроси. По отношение на сътрудничеството с търговците, за да сме сигурни, че принципите се спазват, аз съм абсолютно съгласен с вас. И производителите, и търговците могат да помогнат много, и то на място, за да е сигурно че регламентите се спазват. Всичко, което ние можем да направим, ние го правим като комисия. Ние използваме правомощията си на 100%. А въпросът с кокошките носачки, където съвместно с държавите членки ние действително се съгласихме, че няма да има удължаване на сроковете. И това е само един пример. А, сега вече дори никой не иска удължаване на сроковете, защото всички държави членки знаят, че удължаване няма да има. Зная, че сега се полагат много повече усилия за изпълнение. И знаем, че има проблеми, понякога и финансови, но има и възможности. Има средства и по структурни фондове, и по други фондове, за да се подкрепи промяната и да има изпълнение. Що се отнася до носачките, ежемесечно провеждаме заседания с експертите. Нашата позиция е, че до края на годината ще има пълно изпълнение. Надявам се, че ще е така но като цяло това е информацията, която получаваме от държавите членки. Дали ни казват само това, което искаме да чуем или нещата просто си върват, не зная. Не зная, не съм врачка. Но вярвам в професионализма и сериозността в държавите членки, защото ако ни лъжат, след 3-4 месеца нещата ще излезат на бял свят и ще загубим доверието на тези. Ще, тези държави ще загубят нашето доверие. Така че се надявам, че те не ни лъжат и ни предоставят точна информация. Напълно съм съгласна с господин Никълсън за проблемите свързани с транспорта, че трябва да се облегнем на научните изследвания, че Европа обикновенно е, така да се каже, винаги причината за всичко лошо. Всички обвиняват Европа. Но в крайна сметка ние полагаме усилия, опитваме се тези проблеми да бъдат решени. Опитваме се да да отговорим на тревогите на хората, които всъщност чрез вас стигат до нас. Ние се опитваме да се справим с проблемите, с тревогите на хората и да изпълним дадените обещания казаното господин Хауслинг за ГМО. Естествено, ще има компромис и се надявам, че ще намерим онова, което може да бъде подкрепено и от съвета, и от парламента. Надявам се, че ще намерим практически приложимо решение. И се надявам, че ще можем наистина да постигнем такова разумно решение. Когато парламента представи своята позиция, казахме, че сме съгласни с повечето от онова, което предлага парламента и ще го подкрепим. Сега съветът дава някои нови компоненти, нови елементи в предложението и ще видим дали може да бъде постигнато споразумение с отделните комисии и парламента. А моята позиция, както вече казах, когато говорихме за новите храни, при обсъждането, което проведохме, казах, че ще представя напълно самостоятелно, отделно изготвено предложение за клонирането, отделно от а, темата нови храни. Говорих а, с. А, комисията как да се процедира. Не искам да изпреварвам нещата. Аз бих искал да се върви напред по отношение на новите храни, като клонинга се извади. По отношение на клонирането трябва да има някои защитни механизми, а след това да изчакаме анализа на въздействието по директивата за клонирането и след това да я обсъждаме, да обсъждаме директивата за клонирането. Съгласен съм обаче, че не можем да оставим нещата насред път, така да се каже. Ако днес работим по новите храни, това ще бъде една инициатива, която вероятно ще приключи с успех, но в крайна сметка всичко е в ръцете на парламента. Защото ако аз не съм получил зелена светлина от парламента, вероятно тогава ще работим по две отделни директиви. Когато приключим с този процес след една година, може да се окажем, че имаме две директиви. А по отношение на а, нарушенията, свързани с антибиотиците, използване на антибиотиците. Съгласен съм с вас, това е наистина нередно. Когато съобщихме в нашето, когато в нашето съобщение говорихме за резистентните заболявания, казахме многократно, че резистентността към антибиотиците а, означава и резистентност към антибиотиците, които се използват за хуманната и за ветеринарната медицина. трябва да ви кажа, че в 90% от случаите животните се третират с антибиотици два пъти годишно и това е абсолютно погрешна практика. Нека да ви напомня, че при настоящия текст на директивата, когато се използват антибиотици от стопаните, трябва да присъства и ветеринар. Ветеринара трябва да одобри прилагането на антибиотици. Така ли се процедира на практика? Така че определено тук трябва да се направи нещо. А по казаното от господин Агния, мисля, че отговорих и на неговите въпроси, докато отговарях на останалите. Благодаря ви. Бене, грация, комисар, di queste prime risposte. Molte... Много благодаря. Благодаря, господин комисар, за този първи кръг отговори. Много неща вече бяха повдигнати като тематика. 13 са се записалите в списъка. Най-вероятно ще има и други. Моля да сте кратки, защото в противен случай комисарят няма да има време за отговор. Госпожа Деланш, благодаря. Аз често съм се карала с комисаря, когато е идвал при нас по въпросите на кокошките носачки. И сега искам отново да повдигна този въпрос, защото независимо за какво става дума, за кокошки носашки, за прасета или за транспортни проблеми, необходимо ни е по-добро законодателство, по-добре разписани директиви. Чувам всякакъв вид обяснения, които обаче не са достатъчно убедителни без европейски контрол и без действащи санкции. В противен случай държавите членки сами ще трябва да налагат въпросните наказателни мерки и ние ще се окажем излишни. Няма магическо решение. Очевидно е това. Няма и изнамерен достатъчно резултатен начин за разобеждаване от тези погрешни и неприемливи практики. Затова искам да ми дадете отговор какво правите в търсене на това магическо решение, което очевидно не съществува. Сега, защо повдигам този въпрос сега? защото непрекъснато получавам нова информация за нарушения при производството на храни. Дали това е свързано с економическата криза, дали производителите са подложени на повече економически начи, натиски или причината е друга, но очевидна е тази все по-ширеща се тенденция. Много много индустриална земя се превръща в земеделска с всичките токсични остатъци, които се съдържат в нея и, която, и които после преминават в хляба, който ядем. Дали това е и вашето впечатление и какво правят вашите служби, за да гарантират закрилата на потребителите във времена на економическа криза, където натиска и предизвикателствата пред производителите на храни са качествено нови. Благодаря. Grazie, onorevole Delange. Onorevole Caronna, poi Гинес. Грация, господин Карони и след това госпожа Магинес. Ringrazio per la sua presenza e per la... Благодаря. Започвам аз с благодарности за господин Дали. Сега преминавам по същество. През януари тази година парламентът прие с голямо мнозинство и по инициатива на нашата комисия прие резолюция за разхищението на хранителни продукти. Тази резолюция съдържа много важни пунктове, и някои от които много спешни, а именно 2014 година да бъде обявена за година на борбата против разхищението, прости, против разточителното използване на хранителни продукти. И това съответно тази наша инициатива повдигна големи очаквания в държавите членки за това дали наистина комисията ще я предприеме или не. Уведомявам ви, значи, че много национални парламенти подемат по почин на своите национални парламентаристи подобни национални местни инициативи. Затова съм толкова заинтригуван, господин комисар, да разбера дали има европейска инициатива, свързана с тази идея за обявяването на 2014 година на година за година против разточителството на хранителни продукти. Това исках да попитам. Не искам сега да отнемам излишно време. Благодаря ви, господин Карона, госпожа Магини, след това госпожа Ернас Гарсия. Благодаря. Искам да попитам за графика на два пакета по които работихме, след, след които изведнъж изостанаха. Първият е свързан с медицинските препарати, които бяха предвидени за началото на тази година, а сега си мисля, че може би ще трябва да ги изоставим поне до началото на следващата година. Това закъснение, както виждате, е значително. Затова питам на какво се дължи това и какво ще бъде отражението върху пазара на ветеринарните медицински препарати. Тази законодателна инициатива не е от вчера, отдавна се занимаваме с нея. Дали бихте могли да направите нещо, за да се ускори темпа и да се приеме преди началото на следващата година? Следващата, следващия ми въпрос е свързан с четвъртият пакет за животински и растителни препарати и свързани с здравето на потребителите. Ние сме законодателите, но комисията е инициатор на тези законодателни инициативи. Кога ще подеме такава една инициатива? Аз определено биха приветствала по-проактивен подход от страна на комисията. Благодаря. Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Harens Garcia. Ранс има думата. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Кратки въпроси. От гледна точка на хуманното отношение към животните, искам да попитам дали според вас е оправдано такова стриктно ограничение от 8 часа за придвижване до кланиците само за предвижване до кланиците, а не изобщо за транспорт. Ако искаме да се отнасяме хуманно към животните, не разбирам защо тези 8 часа трябва да се прилагат само за транспортиране до кланицата, а не до фермите и селските стопанства. Например, ако продължаваме по този начин, това ще значи, че изолираме от приложното поле на директивата 60% от транспортните услуги. Втори въпрос. Дали има някаква инициатива свързана с фитосанитарните продукти? От 14 декември миналата година до сега чакаме да дойде предложение за това как да се използват фитосанитарните препарати. Защо се срещам за това? Защото днес сутринта в комисията Пети стана ясно, че няма никаква закрила за е, тези, които отглеждат цитрусови плодове. Те нямат регламент, който да ги покрива всяка година се появяват нови и нови заболявания. Миналата година са се появили 15 нови заболявания по техните насъждения. И последният въпрос е свързан с директивата за новите храни и клонирането. Имате ли намерение да представите тези две законодателни предложения наведнъж или ще направите разлика между клонирането и останалите нови храни, за да можете по-лесно да минат през парламентарното четене. Благодаря.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 ветеринарно-санитарните изисквания и малките кланици, смятам, че законодателството е достатъчно гъвкаво. А, по отношение на това как точно се разпределят разходите. Малките кланици са силно засегнати от новите правила. И има възможност държавите членки да се задействат в тази област. Мисля, че си струва да се обърне внимание на това. Може би не е лошо да се възстановят а, някои а, местни и регионални кланици. Те са потребни. Ясно, че трябва да има наблюдение, ясно, че трябва да има санкции, но ако имаме е, рамков законодателен текст, нещата значително ще се опростят. Просто ни трябва яснота в един рамков текст, където са залегнали всички принципи на хуманното отношение към животните, както и разпределението на отговорностите. Кой за какво отговаря? така и наблюдението и санкционирането ще бъде значително улеснено. Що се отнася до наблюдението и контрола? Необходимо е стратегията, която предстои да бъде гласувана, да има ясни показатели за изпълнение. Ако имаме 5-10 годишен преходен период, комисията ще трябва да има правото да провежда инспекции и да изисква от държавите членки яснота по отношение на графика на транспонирането. Нещата в момента са такива, че трябва да се чака влизането в сила на приятите нови закони. И едва тогава комисията може да се задейства. Благодаря. Благодаря. Господин Торфман има думата. Ehm, Благодаря много, господин председател. Господин комисар, по отношение на транспорта на животните, напълно подкрепям вашата позиция. Ясно е, че хуманното отношение към животните по време на транспорт не е само въпрос на време. Става дума за цялостно качество на транспорта. Има пътувания, които може да са 10-12 часа. И за да се постигне изискването за 8 часа, може да се окаже, че животното просто се прехвърля от един камион в друг. И какво се оказва? Формално правилата са спазени, но по никакъв начин не се облегчава положението на животните. Под един друг въпрос. Заболяванията при пчелите. И отглеждането на пчели и хуманното отношение към пчелите е особено използването на мравчена киселина. използването на това вещество така и не е регистрирано като ветеринарно медикаментозно средство, тъй като е, то не се предполага да се използва за медикамент, а все повече се използва за справяне с определени е, заболявания при пчелите. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Райнерс и след това на госпожа Аюзо. Благодаря. Нека първо да ви благодаря, че сте тук. Мисля, че можем добре да обсъдим нещата с вас. Първо, по отношение на нещо, което споменахте, антибиотиците – Както вие казахте, антибиотиците трябва да се използват само по назначение на ветеринар. Добре, но как можем да направим така, че има достатъчно ветеринари, които се грижат за едрия рогат добитък? Как може да стане така, че има достатъчно ветеринари, които да се справят с сериозни епидемии. А какво можем да направим с острия мастит при кравите? Там нещата могат да станат много опасни, могат да се вдигнат много високи температури, налага се лечение по спешност. Тогава има ли някакъв начин селските стопани да прибегнат към друг режим, режим по спешност за прилагане на антибиотици поради спешна ситуация. По отношение на яйцата има все повече е, проблеми с внесените от чужбина яйца. на веще... по отношение на веществата ПЦП и техните а, и нормите за тях и тяхното съдържание, ние продължаваме да сваляме таваните, но не винаги може да се проконтролира контакта на животните с, а, с почвата и така нататък. Госпожа Юса има думата и след това господин Николеско. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за изложението. Вие знаете аз от какво се вълнувам и друг път съм ви го казвала. Нашето законодателство в областта на хуманитарното, хуманното отношение към животните, ГМО, нови храни, най-най-стрикно в света. Това ни характеризира, че законодателството ни е много стрикно, но не се прилага с, тези законода... с тази, този начин на създаване на закони. Всъщност само ускъпяваме продуктите, които са много скъпи за производство и в крайна сметка внасяме. Има доклад, който посочва, че вносните продукти съдържат до 15 пъти повече пестициди от нашите. А тук в а, южните части на континента не може да се борим с пестициди и други препарати за растителна защита срещу заболяванията по много от нашите градини, а пък внасяме. Консумираме и яйца от кокошки, които живеят в клетки от по 340 квадратни метра. А пък яйцата, които внасяме, са от кокошки, които живеят на по 700. Защо не направим някаква кампания, която да обяснява защо са по-скъпи нашите продукти, а именно че са, за това, че са по-висококачествени? качествени ако намерим някакъв продукт на дадена граница, който не отговаря на европейските норми, то тогава трябва просто да затворим границата и ще направим услуга и на нашите замеделци. Задала съм ви този въпрос, получих отговор, който говореше за съвсем различни въпроси, не за това, което аз питах. Моля следващия път това да не се повтаря. Благодаря.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 Госпожа Самора. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Въпросът ми е свързан с това, което чухме преди малко за директивата за тютюневите издения. Много се зарадвах, като ви чух, как съобщихте, че преработката на тази директива няма да се отрази по драстичен начин на производителите. Според мен обаче е, преработката на тази директива ще се отрази на производството на тютюн. А там, в тютюнопроизводството, са заети много хора и при това в региони, принадлежащи на цел номер 5 дава, създава трудова заетост за региони като испанската провинция Екстремадура, където просто хората няма от какво друго да се изхранват. Господин комисар, искам да попитам дали Европейският съюз прави сметка за това как всъщност ще се отрази новия, новият регламент за, таба, за тютюновите издения върху живота на хората. Дали, господин комисар, не смятате, че няма да е лошо да се въведе стабилна европейска правова а, рамка, която на първо място да търси научни доказателства против юридическия принцип на пропорционалността. Благодаря. Co Pan komisarz musi nas opuścić o 4.30. Prosiłbym kolejnych mówców o w miarę zwięzłe wypowiedzi. Благодаря. Тъй като комисаря трябва да напусне в 4.30, моля следващите оратори да бъдат кратки. Господин Бове. Благодаря, ще бъда кратък. И започвам с предложението на комисията, които са всички еднопосочни по дне на днешно време. Идеята им е да упр, упростяват, да улесняват нещата. Сега обаче има нещо, което ме очудва. Защо от друга страна това отново връща дебата в национални, локални е, рамки, а ренационализирането на такъв европейски дебат е опасно, знаем го от ГМО-тата. Дебата трябва да остане европейски, трябва да се създаде изконно европейско законодателство, а не да се връщат проблемите в националните игрища. Давам пример с фитосанитарните продукти в овощарството, в лозарството, в производството на плодове и зеленчуци. Някои производители и използват даден вид продукти, други не. И от тук следва конфликт. Представете си колко ще се усложни конфликта, ако се ренационализира всичко това. Следващия път, когато се наложи да гласуваме в Европейския парламент, бюджет, трябва добре да се запитаме в какво състояние е бюджета на Агенцията за безопасност на европейските храни. Комисията, Европейската парламентарната комисия, която проучва отблизо балансите на тази агенция, именно комисията по бюджет, не препоръчва одобрение, освобождаване от бюджет отговорност на тази Европейска агенция, тъй като тя не е достатъчно прозрачна. Проблемът не е, че бюджетът не се разходва достатъчно добре, а проблема се състои в това, че агенцията не отговаря нито на нуждите, нито на потребностите да е прозрачна изискване, предявявано към нея от гражданите и от Европейския парламент, а на всичкото отгоре не отговаря и на научните изисквания. Затова призовавам Европейският парламент да не гласува освобождаване от бюджетна отговорност на Европейската комисия за безопасност на храните. Благодаря. А, благодаря, господин комисар. Има въпрос, който всъщност вече бе полупоставен. Дали предвиждате във вашето предложение да се втвърди вашата политика по отношение на плевелите? Някои плевели се комерциализират, пласират на пазара като растения за украса. Декоративни такива, само че в природата те са същинска напаст. Ако добре съм разбрала за, ако добре съм разбрал за пакета по хигиена, той се отнася предимно за дребните производители, които продават е, направо на потребителите. На тях им се изисква специална тръжна документация и тази документация, с която трябва да приготвят, е изключително административно обемна. Дали в новия пакет това не няма начин да бъде улеснено? Благодаря. Dziękuję panie Пшеничонце. Panie комисажу. Господин Войчаховски. Господин комисар, малко ме тревожи вашата позиция по темата транспорт на животните и отхвърлянето на ограниченията за транспорт, било то 8 часа или въобще някакви други а, ограничения, а, е проблем. А, скъпо е транспортирането на животни. Това означава оскъпяване на продукцията и в магазина и на навсякъде по веригата тези разходи трябва да бъдат включени. Така че транспортирането на животни на дълги разстояния отнема време. Ако времето е повече от 24 часа, това вече става много скъпо. Така че трябва да се обмисли или допълнително да се обмисли този въпрос. Голям натиск има за налагането на такова ограничение това означава и въздействие върху селските райони. Ако се ограничат а, часовете, тогава трябва да има и а, някакви съоръжения а, в селските райони, където да се а, обгрижват животните. Така че има много последствия. Но може би трябва да се намери някакво решение за ограничаване на времето за транспортиране на животни. В момента се занимавам с темата а, транспорт на животни и за разлика от комисията а, и регламента, който е в сила в момента, се оказва, че ограничаването на а, времето за транспортиране на животни всъщност а, не е постигнато. Получава се точно обратното. Увеличава се срока, времето, в което се транспортират животните. И сега госпожа Герлинг и след това отговор на, комисия, на комисаря. Благодаря ви, господин Дали, за присъствието. Няма да се извинявам за нещо, което вече съм споменавала а именно научните доказателства за конкретните условия, при които трябва да се транспортират животните. 8-часовото ограничение е обект на много дебати, но няма дебати за условията, при които се транспортират коне. И в доклада, който вие сте изготвили. И аз съм разговаряла с стопани, които абсолютно потвърждават обстоятелството, че при конете обстоятелствата са малко по-различни. Така че, моля, помислете още веднъж за ограничението от 8 часа при транспортирането на тази категория животни. Особено когато става дума за трансгранични трансгранично транспортиране и така нататък. Може би нещата не са толкова очевадни, но а, има достатъчно научно основание за това. Освен това, от източните граници на Европейския съюз а, се пренасят животни, нещо, което би трябвало да спре. Второ, вие Споменавате фразата а, различие за ГМО. А, зная, че за момента е от страна на председателството е изцяло отхвърлено предложението за обсъждане по-нататък на пакета за ГМО. Така че не зная какво точно става в момента, не зная дали този пакет ще бъде обсъждан в съвета. Bardzo dziękuję. Wypowiedziało się bądź zadało pytanie 21 osób. Благодаря много. 21 души се изказаха, а сега има думата комисаря за отговор. Благодаря много. По отношение на измамите и злоупотребата, по отношение на хранителните продукти. Не знаем да има драстично увеличение на такива измами. Има отделни инциденти, за които чуваме напоследък. В производство на... Чуваме за производство на хранителни продукти в Полша, които се изнасят за Чехия. Разбираме, че това от години всъщност това е практика, която съществува от години. Просто сега економическите условия са по-тежки. Ние обаче трябва да сме много бдителни, непрекъснато да контролираме а, и да се борим с измамите. А, това е нещо, което ще ни съпътства обаче. И то ще присъства не само в производството на хранителни продукти, но и в много други сфери. Така че трябва да сме решени да се борим срещу тази практика. По отношение на разхищението на храна. Всъщност, е, аз си сътрудничам много добре с комисаря Поточник, моя колега, с когото се борим срещу разхищението на храни. Е, очаквайте в най-скоро време съобщение по тази тема. Наистина това е много важен въпрос. Всеки гражданин в Европа разхищава 180 кг храна на година. И това е разхищение в всякакъв, в всякакъв аспект. Това е въпрос, който има много измерения. Заедно с комисаря Поточник участвахме в конференция миналата година, посветена на тази проблематика. Ние настояваме за по-добро разбиране и образова... образование, образоване на гражданите по този въпрос. Освен това, трябва да се промени и етикетирането на храните. Трябва да се промени етикета вместо най-добър до да се да се каже да не се използва или да не се консумира след, защото най-добър до означава въпрос свързан с качеството, може би някои от а, характеристиките на дадения продукт ще се изгубят, но няма никакъв риск за здравето на човек. Разбирането на тази проблематика ще спести всъщност много от разхищението. Комисарят счита, че в, половин, в първата половина на 2013 година ще бъдат прияти съответните законодателни актове. Момента е подходящ и защото искаме да обединим това предложение с предложението за, резист... за резистентност, за устойчивост Нашият интерес е да се провери дали ние можем съвместно с отрасъла да поискаме разработването на специални ветеринарни вакцини. Те могат да бъдат използвани за животни, но не в хуманната медицина. Така че това е друга тема, по която работим. Отново въпросът за транспорта. Отново трябва да се облегнем на науката, доколкото това е възможно. Аз много се занимавам с този въпрос. Задавал съм и в миналото въпроси, продължавам да задавам въпроси, свързани с, с транспорта. Наистина трябва отново да помислим за въпроса, по въпроса за етикетирането на храните и в контекста на транспорта. Но трябва да помислим какво всъщност става реално в отрасъла, как се преструктурира той в Европа. Отрасъл е напълно преструктуриран. Кланиците стават все по-големи, Непрекъснато слушаме за това как малките кланици се закриват, нещо, което аз не подкрепям на всяка цена, но това е тенденцията. Сега да се опитаме да обърнем този процес няма да бъде никак лесно, така че трябва да си дадем сметка какво искаме да постигнем, какво е идеалното и какво е практически реализуемо. Считам, че в този момент не е препоръчително да се създават някакви конкретни нови регламенти за транспорта. Нека да насочим усилията към изпълнението, да наложим изпълнението по най-добрия възможен начин а, с помощта на новите модерни технологии. Това е въпросът. По съвета на госпожа Полсен за някакво рамково законодателство – по отношение на животновътството. Да, точно това правим в момента. Абсолютно сме съгласни с вас. Това е най-добрият начин да се въведе и някаква гъвкавост в а, начина по който ние се занимаваме с хуманното отношение към животните, трябва да държим, а, под, да, не, да не изпускаме изпрез вид резултата. А по преходните периоди съм абсолютно съгласна с вас, казвал съм го и публично. Трябва да се получим от опита си. Опита ми в съвсем, в съвсем недалечното бъдеще. По отношение на прасетата. Нямам възражение срещу а, преходните периоди като такива, но когато в законодателството залагаме дълги преходни периоди, трябва те да бъдат придружени с възможност комисията да използва своите възможности за проследяване на програмите за изпълнение. Това е единствения начин да е сигурно, че в крайна сметка ще има изпълнение във всички държави членки. Комисията трябва да може да се намеси тогава, когато не се предприемат съответните действия. В момента комисията не може да направи нищо преди приключването на преходния период. И за това сме с вързани ръце. А по отношение на пчелите, има гнилец по пчелите. Когато получихме доклада, ние веднага предприехме необходимите действия, поискахме анализ, особено провеждането на проучвания за дозирането, дозирането, което се препоръчва в доклада, е същото, което се използва и в момента, така че очаквам от ЕФСА доклад всеки момент. По отношение на диоксина в яйцата държавите членки проявяват много голям голяма бдителност. Има различни контролни механизми в отделните държави членки. Следим резултатите. Натъкнахме се на такива случаи в Германия, където имаше проблем с диоксида миналата година. Трябва да кажа, че след като той беше а, уловен, Германия реагира светкавично. И много скоро нещата отново бяха под контрол. По вноса на продукти от трети страни. Наистина много съществен въпрос. Много, много важен въпрос. Знаем, че според правилата на Световната търговска организация – не можем да използваме аргумента за хуманно отношение към животните, когато става въпрос за внос. Затова трябва да подчертаем още веднъж казаното от госпожа Маюз... Аюшо. Нашата политика по отношение на хуманното отношение за животните е нещо, в което вярваме, но тя има отношение на храните. Така че това искаме ние да постигнем в крайна сметка. По отношение на продуктите, да, отново вярно е, че тук става дума за. А, има работни места при производството на тютюн, тютюневи продукти и тютюневи листа. А, така че пак ще кажа, направен е анализ на въздействието. Но тютюнопушенето причинява смърт. 650 хиляди души годишно умират от, като следствие от пушене. Това е много голяма економическа загуба, да не говорим за страданията на тези хора. Но това е голяма економическа загуба. Така че натискът върху нашето здраве, натискът за опазване на нашето здраве наистина е голям. По ГМО-тата. И тук още веднъж ние в комисията действаме по искането на 12 държави членки. И Смятаме, че предложението е смислено. То е смислено, защото има своите географски измерения, също по искане на много държави и членки трябва да бъдат взети конкретни решения. Решения свързани с отглеждането на ГМО. Не мисля, че ще се създадат проблеми независимо от това дали Европа отглежда ГМО или не, ГМО-то съществува. Проблемът не може да бъде избегнат и те първа ще се занимаваме повече с него. Европа е постоянно под натиска за устойчиво производство на хранителни продукти това въжи и за други държави, така че ние трябва да се изправим лице в лице а, срещу този въпрос и трябва да действаме логично и обективно. Трябва да вземем предвид всичко свързано с а, здраво, здравеопазването, опазването на околната среда. Както може би си спомняте, когато започнах да работя по това досие, аз казах, че съм поддръжник на иновациите, но отговорните, отговорното а, използване на иновациите. Така че в момента точно това правим. А що се отнася до прозрачността, много е направено в ЕФСА, за да се осигури прозрачност. Това са въпроси, с които се занимавам от самото начало на 10 годишния си престой тук. И от самото начало искам да се въведе прозрачност. Продължавам да настоявам за тази прозрачност, за да може да се, да е ясно кои са лицата, които стоят зад научните разработки. Хората са хора, в крайна сметка. А, искам да ви уверя обаче, че ние ще предприемем съответните действия и като комисар аз ще настоявам за това. А, искам да е сигурно, че ЕФСА наистина е един автономен орган, трябва да е ясно, че не мога да им казвам какво да правят, но ние заявяваме ясно, че ни интересува не само реалната прозрачност, но и усещането за прозрачност. Нещо много важно. Тук не става дума само за фактите. Става въпрос за това, че нашите граждани трябва да са убедени, че когато нещо се одобри от ЕФСА, въпросният продукт е одобрен по всички правила на изкуството. Всички действия, които могат да бъдат предприяти, ще бъдат предприяти, защото аз съм убеден, че всичко това е изключително важно. А по отношение на екзотичните видове, моя колега комисар Поточник е водещата фигура в това отношение. Непрекъснато обсъждаме този въпрос. Какво трябва да се направи в тази връзка? по отношение на използването на пестициди. Работим съвместно с стопаните и мисля, че много скоро ще имаме доклад по този въпрос. А по отношение на бъдещето на предложението за ГМО, отново парламентът в това отношение много ясно е показал своята позиция, тя е гласувана. Съветът все още трябва да реши каква е неговата позиция. За момента съветът няма позиция. През март тази година не се стигна до споразумение не знаем дали въпросът отново ще бъде включен в дневния ред през юни или не. Не знаем дали до тогава съветът ще излезе с позиция. В момента се обсъждат позициите в парламента и в съвета и накрая трябва да се намери решение на позициите на двете институции, такива каквито се представят те. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Нямаме време за повече въпроси. Така че мисля, че с това трябва да приключим. Надявам се обаче, че господин комисарят отново ще дойде за повече обсъждания, за повече обмен на виждания. Благодаря още веднъж, господин комисар, за това, че дойдохте при нас днес ще направим едноминутна почивка по технически причини. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. И така, дами и господа, преминаваме към гласуването. Подгответе си картите за гласуване, моля.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

Przejdźmy teraz do głosowań. Дами и господа, нека да продължим с работата си. Преминаваме към гласуването. Нека първо да гласуваме по проект от доклада, изготвен от Луис Копола Сантос за изменението на регламент 73 наклона на черта 2009 за преките плащания за селскостопанските производители. Председателят прекъсва. Czy możemy zaczynać? Tak, gdy да продължим работата си. Bardzo dziękuję. Zaczynamy. Bardzo proszę tu. I tak, продължаваме.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 Виждате резултатите, няма да ги чета, само ще казвам приятел или е не изменението. Това изменение е отхвърлено. Изменение 8. Моля, гласувайте. Замекам гласование. Край на гласуването. Поправка застава приемта. Приема се. Благодаря. Изменение 9. Моля, гласувайте. Замикам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 10. Моля, гласувайте. Гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Пане. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към член първи. 4А. Това е нов член. Устно изменение от госпожа Магина. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Това е устно изменение към два члена 68 и 69. Текстът обаче е невярно отразен в документа, с който разполагате, така че ще го прочета внимателно. До 1 август 2012 година или до един месец след датата на публикуването държавите членки, които са вземели решението посочено в член 69 или не първа, могат да го преразгледат и да вземат решение от 2013 година до две точки. Вторият текст е Държавите членки могат да решат до август 1 2009, 1 август 2010, 1 август 2011, 1 август 2012 или един месец след датата на публикация да използват от годината след вземането на решение е текстът на английски. Докладчикът има думата. Приемам изменението, господин председател. Благодаря. В такъв случай нека да гласуваме. Моля, заповядайте. Дякую. към гласуване. Край на гласуването. Поправка застава przyjęta. Преходим до głosowania поправки. Приема се. Panie. 12-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 13. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се отново. Преминаваме към изменение 14. Моля гласувайте. Край на гласуването. Благодаря много. Приема се. А сега преминаваме към гласуване на законодателното предложение с предложените изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към гласуване по проекта законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега преминаваме към гласуване по решението да се започнат преговори с съвета в контекста на постигнато на първо четене споразумение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. do drugiego głosowania. Преминаваме към следващата точка. Гласуваме по доклад, изготвен от Джеймс Никълсън. Докладчикът иска ли думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Днес е, ще имаме възможност да гласуваме по становището на тема доброволното етикетиране на говеждо месо. А, това е необходимо, тъй като комисията направи известни промени в своето предложение, по-конкретно промени свързани с делегираните актове. Модифицираното предложение, според мен, е по-добро от гледна точка на позицията на парламента но все пак съм подал две изменения, свързани с въпроса за санкциите. Според мен, санкциите би трябвало да бъдат предмет на делегирани актове, за да може парламентът да има контрол по темата. Преустановяваме заседанието за една минута, тъй като председателят се завърна. Ok, chiedo scusa, ma... Eh, bene. Aperta la votazione sul paragrafo... Гласуваме по точка 10. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 за. Край на гласуването. Приема се. Следващото изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25. Моля гласувайте. Votato tutti. Chiuso. Respinto. Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се 26-то изменение. Моля гласувайте. Votato tutti. Окей. Okay. Гласуваха ли всички? Приема се. Двадесет и седем и двадесет и осем. Гласуваме заедно по двете. Моля, гласувайте. Гласувахте ли край на гласуването? Отхвърлят се. 16, моля гласувайте. 60, извинете. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 и 30 заедно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Пето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 326 Гласуваме ги заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34 35 заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 33. Моля, гласувайте. На Шикерски. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Чи... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващата страница, 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36 и 42 заедно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 39 и 41 заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 43. Всички ли гласуваха по 43? Край на гласуването. Отхвърля се. По 44 моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме по-надолу. Към 47, моля гласувайте. Готиерес прието. Край на гласуването. 49. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Приема се. Пятьдесят. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Петдесет и три. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега 57. Моля, гласувайте. Приема се. Нека да преминем към мотивите в преамбила. Първи мотив. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 и 12 заедно. Моля, гласувайте. 11 и 12. Край на гласуването. Приемат се. 2 и 13 заедно. Моля, гласувайте. 2 и 13. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приемат се. Продължаваме. 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Моля, гласувайте. Мисля, че се приема. Петнайсто то изменение. Приема се. 59-то изменение. Гласуваме 59-то изменение. Приема се. Да, приема се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение. Извинете, казва председателят. Всъщност трябва да преминем към 19-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. А сега 20-то изменение. Моля, гласувайте. Изменението на Юса. Край на гласуването. Приема се. Двадесет и едно и двадесет и две. Гласуваме ги заедно. Край на гласуването. Отхвърлят се. И така. Преминаваме към крайното гласуване върху становището с приятите изменения. Моля, гласувайте. Благодаря. Приема се. Поздравления на Луис Капула Сантос. Ho sbagliato. A chi i complimenti? A Sergio Anyway, thank you. A Garcia Perez. Neanche. Allora adesso colleghi abbiamo una, una discussione. И така, колеги, а сега преминаваме към дебат при закрити врата на тема най-малко благодетелстваните райони. Комисията ще ни представи някои данни. И така, моля. Само депутатите имат право да останат в залата.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 депутатите да останат в залата. Предстои заседание при закрити врата с служители представляващи Европейската комисия. Става дума за бъдещите критерии за най-малко благодетелствените райони и това заседание ще бъде проведено само с членове на Европейския парламент. Могат да останат в залата и служителите на политическите групи.